M. Buzek est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene. Cominciamo. И така, колеги, започваме. Anche perché abbiamo... Трябва да започнем, тъй като днес имаме много изказвания. Пред себе си виждате кабините с а, съответните номери. Можете да видите кой номер на кой език съответства. Е номеро по Литвани. ¿Cuál е номеро número de la, Bene. И така. Добре дошли на всички участници. Добре дошли на това съвместно заседание, изключително важно заседание. <clears throat> Виждам, че сте намерили съответните канали с превод, или поне се надявам.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 la traduzione in lituana. И така, литовския канал е 15. 15. Allora, benvenuti a tutti i partecipanti. И така, добре дошли на всички участници отново. Добре дошли на това важно заседание. Това е едно съвместно заседание, съорганизирано от Комисията по промишлеността и председателството на съвета, т.е. литовското председателство. Благодаря по-специално на депутатите от националните парламенти, които са в Брюксел специално по този повод. Те ще се изкажат е, днес по време на целия ден, за да може да изразят своето становище по дебата. Искам да благодаря специално на литовското председателство, както и на господин Замайтайтис, за това, че предложиха тази среща. Ще се занимаваме с една изключително важна тема за настоящето и бъдещето на Европейския съюз. Става дума за Европейския вътрешен енергиен пазар. Такъв тип инициативи, организирани от Европейския парламент с участието на националните парламенти и председателството, е, което съответно в момента председателства съвета, са изключително важно изражение на междуинституционалното сътрудничество и междупарламентарното сътрудничество в Европейския съюз. Днес имаме една отлична възможност честно да обеним становища, да говорим задълбочено, ние, депутатите в националните парламенти и депутатите в Европейския парламент, по енергийната политика на Европейския съюз, както и основните моменти в тези политики. Енергийната политика на Европейския съюз се намира на един кръстопът трябва да се постигне вътрешен пазар на енергетиката, а това е, е абсолютен приоритет на Европейския си. Остава дума и за инфраструктура и за по-голяма конкурентоспособност и по-низки цени. Във всички държави обаче има едно забавяне, има различни нива на прилагане на нормите, има много процедури за нарушения, които Европейската комисия е отворила срещу отделните държави, както и една структура от енергиен тип, която да даде възможност за дългосрочно планиране. Дискусията ще бъде много важна и много интересна. В сутрешното ни заседание ще председателствам аз и господин Дземай Тайтис, ще председателства следобедната сесия, която ще започне в 15 часа. Ще дам думата на господин Замайтайтис, който е председател на Комисията по економика на, на Литовския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо Сартори. Уважаеми колеги, уважаеми гости, дами и господа. Економическия растеж, заетостта, конкурентоспособността са основните цели на Европейския съюз. Те са особено важни днес, когато цяла Европа се бори с последствията от световната криза. Устойчивата енергетика както и ниските цени са едни от основните цели. През февруари 2011 година Европейският съвет потвърди основните цели на енергийната политика на Съюза, а то беше да се завърши вътрешния енергиен пазар и да се направи така, че след 2015 година да нямаме енергийни острови в Европейския съюз. Ако искаме сега да оценим докъде сме стигнали, какъв напредък сме направили, можем да кажем, че през май тази година съветът трябваше да излезе с един доклад за прилагането на целите. Също така, трябваше да направи общ преглед на енергийната политика, да гарантира равни условия за производителите от трети страни и производителите на енергия. Искам да подчертая, че устойчивостта на енергетиката и интегрирането на енергийните системи посредством създаването на вътрешен енергиен пазар в Европейския съюз и гарантиране на външното измерение на европейската енергийна политика бяха едни от основните приоритети на литовското председателство. За съжаление, миналата седмица на, енергий... на съвета по енергетика, извинете, Два основни доклада бяха приети. Един е беше за напредък за по-завършване на вътрешния енергиен пазар, както и промените по външното измерение на европейската енергийна политика. Искам да подчертая, уважаеми колеги, че тези документи бяха одобрени от съвета и това се случва за първи път. Литва положи изключително много усилия по време на своето председателство за завършването на енергийния вътрешен пазар и да завърши външното измерение на енергийната политика. Обеден съм, че тези документи ще бъдат изключително важни в бъдеще, когато ще се вземат други допълнителни решения в рамките на енергийната политика. Искам да благодаря на госпожа Сартори, която председателства в момента и е председател на комисията ИТРЕ за усилията и за стартирането на това съвместно заседание на тема енергетика. Искам да й благодаря за личното й участие защото тя покани национални парламентаристи, които да обсъдят изключително важни цели в енергийната политика. Отново приветствам всички ви с добре дошли. Желая ползотворорна работа и оживен дебат. Благодаря. Благодаря. Изключително много благодаря на колегата Земайтайтис за това, че е тук, за встъпителните думи към всички. Благодаря на колегите, които присъстват и поздравявам всички парламентаристи от националните парламенти. Започваме с изказванията. до 11.20, 11.30 трябва да приключат, за да имаме възможност за дебат след самите изказвания. И така, започваме с изказване. Моля ви по 10, не повече от 10-15 минути да се изказвате. ще ви помоля да говорите и не много бързо, за да може преводачите да могат да превеждат спокойно. И така започваме с Ярослав Неверо... Неверович, министр на енергетиката на Литва. Thank you, Madam Chairman, distinguished members of European Parliament, distinguished members of national parliaments, ladies and gentlemen.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 integrating 28 different national energy markets into one. Let me briefly re reiterate the main aims of EU energy policy. Нека накратко преповторя главните цели на нашата енергийна политика. Е, е, да увеличим конкурентоспособността и подобрим и е, сигурността на енергийните доставчици до нашите граждани Необходим ни е конкурентоспособен, вътрешно свързан, вътрешен енергиен пазар. Това е първият приоритет на нашата политика и за това трябва да пристъпим заедно към нуждите на енергийната политика. През 2011 година ясно заявихме намерението си да приключим вътрешният енергиен пазар до края на едната година и а, включим и до 15-та година и островите. През май тази година е, съветът възложи, Европейския съвет възложи на съвета да дефинира какви са ключовите елементи за постигане на вътрешният енергиен пазар. Дори взаимното свързване на вътрешните енергийни пазари, необходимо е да видим а, докъде се стигнали външните измерения на нашата енергийна политика. Литовското председателство започна работа по тези две задачи а, с участието на страните членки и Европейската комисия. Благодарни сме също така, че Европейският парламент изрази становище по този въпрос, като подготви доклад от професор Бузек по въпроса на вътрешният енергиен пазар. Като конкретен резултат от нашите усилия, за да, да завършим вътрешният енергиен пазар и укрепим външното измерение на нашата енергийна политика, бяха подготвени и прияти два доклада на съвета и прияти от министрите на енергетиката. Участието на страните членки има решаващо значение за постигане на нашите цели. Именно за това нашия доклад прави преглед на постигнатото сега и уточнява къде трябва да се положат допълнителни усилия. Хармонизирането на пазарите, сътрудничество между енергийните мрежи, свързване на енергийните инфраструктури са основни изисквания за вътрешния енергиен пазар. Значи трябва да оценим до къде сме стигнали с вътрешния енергиен пазар, и трябва да кажем, че вече много е направено за интегриране на нашите енергийни пазари, но все още не сме постигнали целта си. За да видим какви са основните елементи на нашата бъдеща работа, позволете ми да се позове на това, което вече е прието от трите членки от доклада на съвета. Първо, необходимо е по-нататъчна либерализация на енергийния пазар чрез прилагане на третият енергиен пакет, а също така чрез прилагане на <clears throat> мрежовите свръзки. Това ще даде възможност за предсказуем и стабилен вътрешен енергиен пазар, който е краягален камък на нашата по-нататъчна енергийна политика. Бих искал да подчертая също така релята на е, е, мрежовите връзки. Също така конвергенцията на, в работата на регулаторите. Те имат ключово значение за трансграничните енергийни преноси. Друг важен елемент, по който ще трябва да продължим да работим, това е развитието на енергийната инфраструктура без всякакво забавяне. Ние се нуждаем от физически взаимосвързан пазар. Това е условие за единен вътрешен енергиен пазар, както на електроенергия, така и на газ. За да постигнем това, ние трябва да са нужни по-нататъчни инвестиции. Трябва да свържем така наречените енергийни острови. Е, това е пътят към прилагане на процес, проектите, които са от взаимен интерес. След приемане на първият списък в средата на октомври, който беше представен на конференцията в Вилнус през ноември, направихме преглед на вече постигнатото и какво предстои, какви решения могат да бъдат намерени, за да може да завършим вътрешният енергиен пазар. Съответното финансиране и регионално сътрудничество имат решаващо значение за успеха на нашата работа. Затова ще допренесе и нашата днешна среща, за да видим какви са приоритетите на нашите енергийни проекти процесът за одобряване на елементите ще бъде приключен до края на годината. По този начин ще продължим интегрирането на нашата работа. Значи, проектите от, земените, от общ интерес бяха подбрани от енергийните групи а, и тяхната цел е да могат да осигурят взаимосвързаност. Списъкът на проектите от а, общ интерес а, има решаващо значение за приключването на вътрешния енергиен пазар. За него ще бъдат отделени над 5 милиарда а, инвестиции. Без тази финансова помощ е, тези инфраструктурни проекти няма да могат да бъдат завършени. А когато а, тези проекти от общ интерес бъдат завършени, те ще допренесат за елиминиране на енергийната изолация и ще осигурят по-добро снабдяване на страните членки. Ще се намали тяхната енергийна зависимост и ще се а, осигури а, тяхната, енергийна, а, тяхната енергийна независимост. Почти всички страни ще постигнат 10% взаимосвързаност на електромрежите си. При газът ще има също сериозни промени. А, инфраструктурен стандарт N-1 ще бъде изпълнен от повечето страни членки. Колкото до достъпа до нови енергийни източници, всички страни членки ще имат достъп до най-малко два доставчика. И тези проекти са е, уникални не само по своята форма, но и по своето съдържание. Освен взаимосвързаността между страните членки и увеличаване на е, взаимните връзки, тук е, влизат и проекти, които свързват цели енергийни системи. Говоря, например, за проекта за взаимосвръзки между балтийските страни. При прилагането на този проект ще осигури пълната интеграция на тези страни в европейският енергиен пазар. Не само за пазара, но и за системите. А, това ще бъде прецедент, нещо ново в енергийната история на Европа. Това е пример, ярък пример за енергийната солидарност на европейските страни и ще помогне за по-нататъчното изграждане на енергийния вътрешен енергиен пазар. Значи пред нас предстоят много ясни задачи изпълнението на тези приоритетни проекти. За да станат те реалност, необходимо е сътрудничество и работа по проблемите на регулирането. Остават проблеми за решаване, ако искаме да завършим вътрешният енергиен пазар. Разделянето на производството и преносът, така нареченият unbundling, unbundling е също така до привличане на потребителите, които трябва да играят активна роля в този процес. До края на 2014 година вече ще, бъдем, ще, бъде, ще сме направили сериозни крачки към завършването на вътрешният енергиен пазар. В никакъв случай този процес не трябва да бъде забавен от едностранни политически решения на страните членки. Някои, разбира се, области ще останат от правомофа правомощията на страните членки. Например, субсидии за възобновяеми енергийни източници са чисто национален въпрос. За тези субсидии страните решават сами. А по този начин обаче може да се нанесат и вреди на вътрешния енергиен пазар чрез неговото раздробяване. Тук има и положителни явления. Неодавнашното съобщение на Европейската комисия за публичната намеса в енергийния пазар дава много ценни насоки за по-нататъчната работа с възобновимите енергийни източници, резервните капацитенти и ролята на потребителите. По отношение на адекватността на производството, комисията също допринесе за да може то да тази адекватност да се постигне по ефективен економически начин. Бе направен сериозен принос към по-европейски подход към този проблем. Имам предвид критериите за прегледът екс-анте, т.е. предварителният преглед Необходима е внимателна оценка на тези е, критерии, така че да се избегнат изкривяванията на пазара и неефективността. Е, е, необходима е по-голяма гъвкавост. Тя е много важна за бъдещето на енергийния пазар. От една страна домакинствата и бизнесите трябва активно да участват в функционирането на пазара. Те трябва да имат полза от по-низки сметки, но също така да допренасят за оптимизиране на инфраструктурата. Това е много важен елемент на интегрираният европейски пазар и който това ще допренесе за ефективността и надежността на системата. Дами и господа, вече имаме добри практики в регулирането на инфраструктурата. Това е единствения начин да превърнем нашите въжделения в реалност. Благодаря. И аз, и аз благодаря на министра на енергетиката. Много ви благодаря, господин Неверович. Сега ще дам думата на господин Бузек, член на Европейския парламент, който ще говори за това как да направим по-функционален вътрешния енергиен пазар в Европейски съюз. Имате думата. Thank you, thank you much, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро, колеги. Добро утро, скъпи приятели от националните парламенти. Много е важна темата, която обсъждаме днес Предстои ни да обсъждаме темата за енергията и енергетиката. Тема е много важна за нашата економика, защото ние искаме да реиндустриализираме нашата Европа. Това е необходимо, защото искаме да бъдем печеливши в световната конкуренция, което означава, че трябва да подобрим нашата производителност, за което е, е, са много важни цени цените на енергията. Представителя на литовското председателство също подчертава това. Литовското председателство е, е към своя край, но направи много за изграждането на един европейски вътрешен енергиен пазар и за преодоляване на разликите между страните членки както и за насърчаване на инвестициите в инфраструктурата. Тоест ние направихме една много голяма стъпка напред след 6 месеца литовско председателство. Трябва да бъдат подчертани също така и всички постижения на Европейската комисия от 2010 е, година насам, когато беше избран комисара по енергетиката. Беше направено много по отношение на законодателството за създаване на вътрешен енергиен пазар. Може да попитате защо. Ние бихме искали да имаме стратегия за излизане от кризата. Не е достатъчно само да се възстановим от кризата. Стабилността на финансовата система няма да бъде достатъчна. Стратегия за изход а, означава брутния вътрешен продукт да нараства с 3, с 4, с 5%. Какви са инструментите, с които разполагаме? Първо, единния вътрешен пазар на Европейския съюз 150 са проблемите, които прачат на този пазар и ние започваме да ги преодоляваме. Второ, чрез иновации, чрез реиндустриализиране на Европа посредством иновативната економика и разбира се, чрез енергийния сектор, чрез осигуряване на сигурност на доставките, нещо, което е много важно, чрез достъпни цели, което означава колкото може по-низки и чрез опазване на околната среда. използвайки вътрешния енергиен пазар на Европейския съюз, посредством този пазар можем да направим подобрения в три области. Първо, можем да използвам всички ресурси, с които разполагат страните членки и да се конкурираме на свободния енергийния, е, енергиен пазар за да постигнем колкото може по-низки цени. Също така а, би трябвало да координираме покупката на газ и на други енергийни източници на пазара извън а, е, европейския пазар, за да можем да договорим колкото може по-добри цени с а, а, онези, с които се договаряме. А, Второ, на европейския пазар трябва да гарантираме правна стабилност, стабилност на правилата на процедурите и също така стабилност и сигурност на цените. Това е необходимо за да стабилизираме нашия вътрешен пазар и да дадем ценова стабилност на инвеститорите, защото знаем, че инвеститорите е, желаят да имат сигурност за, за в бъдеще, да имат сигурност по отношение на правилата, които трябва да спазват и по отношение на цените на енергията, тъй като в противен случай няма да е възможно да се съставят бизнес планове за големите инвестиции. С други думи, трябва да създадем известна организация на нашия вътрешен енергиен пазар, за да може да гарантираме стабилност на пазара, стабилност на цената, конкурентоспособност на цената и да защитим нашата околна среда. Кое е най- важното за тази цел. Аз съм докладчик по въпросите на единия вътрешен енергиен пазар. Преди една година Европейската комисия преди този доклад още а, излезе с а, комуникация с, а, за вътрешния е, енергиен пазар и, и моят доклад беше изготвен в отговор на тази комуникация на комисията. Какво е необходимо? На първо място инфраструктура, трансгранични връзки. Господин Неверович преди няколко минути а, а, ви даде една доста пространна информация по тази тема. Всички тези неща бяха приоритет на литовското председателство в рамките на тяхната програма в областта на енергетиката. Но ние можем да правим каквото решим, защото на практика няма вътрешен енергиен пазар в рамките на границите на всяка една държава може да изграждаме мрежи, е, газопроводи и така нататък, но те не са свързани. Разполагаме е, с някакви средства за е, свързване на Европа, средства в размер на 6 милиарда евро и част от тях трябва да се използват за свързване на енергийните системи на държавите. Трябва също така да включим и да вземем предвид нашите южни и източни съседи, защото те, всичките тези девет държави образуват една енергийна общност. Три от тези държави са от източното партньорство, Украина, Молдова и Грузия. Шест държави са разположени на Западните Балкани и те все още не са членове на Европейския съюз. Много е важно а, да а, им представим всички наши предложения и да ги съвържем с нашия вътрешен енергиен пазар. Това ще бъде добре както за сигурността на нашите енергийни доставки, така и за сигурността на техните а, енергийни доставки. Много е важно да разширим нашия пазар и да използваме по подходящ начин както частния капитал, частните средства, така и европейските средства за механизма за свързване на Европа. Следващото важно нещо са общите правила. Имаме нужда от общи правила на Европейския вътрешен енергиен пазар. Първо, достъп до а, мрежите, достъп до тръбопроводите на всички доставчици. И е необходимо фирмите извън Европейския съюз да приемат на сериозно нашите вътрешни правила. Това е изключително важно за бъдещата ни търговия. Трябва да имаме формули за а, разпределение на енергията. Това е много важно, защото за момента във всяка държава това е различно. А, това е голямата отговорност на нашите регулатори на национално равнище и на европейско равнище. Много е важно а, да предлагаме е, еднаква подкрепа за развитие на възобновяемите енергийни източници. Не е възможно да се търгува с енергия от е, възобновяеми енергийни източници, ако тези правила за подкрепа, за субсидиране на възобновяемата енергия не са еднакви тъй като в една държава тази подкрепа, тази субсидия е много голяма, а в друга не. Постепенно би трябвало да намаляваме е, подкрепата, субсидиите за този сектор, не само за изкопаемите горива, но и за възобновяемите енергийни източници. Може би не веднага, но примерно до 2020 година това не... мисля, че е, би било най-здравословно за, нашата, за нашия енергиен пазар. Е, най-добре би било да нямаме никакви е, насърчителни правила. Също така е важно да спрем да регулираме цените. Не бива да го правим в нашите страни членки, защото това не е здравословно за конкурентно способността. Защото това не е добре и за нивото на цените. Не бива да забравяме, колко е уязвим нашия пазар, колко са уязвими нашите потребители. Някои от нашите потребители е, се нуждаят от е, големи помощи за е, енергия, може би в размер на 12-15%. Важно е също така да изградим а, пазар, който е добър за потребителите. И на последно място а, следното. Подготвили сме комисията и парламента много законодателни актове. Третия енергиен пакет през 2009 година, през март, по време на чешкото председателство беше прият този пакет. Тогава, през март 2009, се договорихме за този пакет. Крайният срок за а, а, прилагането му беше в началото на 2011 а, година. А, 11 страни членки все още не са приложили този а, пакет. Освен това, има и много други важни законодателни актове. Сигурност на газовите доставки, например. Регламента за ядрената безопасност, директивата за енергийната ефективност, споразуменията между страните, членки е, с е, трети държави. Много, много важно, между другото, за да подобрим нашата позиция като преговарящи с е, трети страни, е, насоки за изграждане на трансевропейска енергийна инфраструктура и така нататък. Всички тези неща са много важни, защото, скъпи приятели, вие сте от различни страни членки, трябва да знаете, че нашите национални парламенти части а, нашите държави трябва да прилагат европейското законодателство, защото това е голяма слабост на нашия енергиен пазар. Законодателството съществува, но то не се прилага все още преди три години, заедно с Жак Делор, предишният председател на Европейската комисия започнахме с, да изработваме политически идеи за изграждане на европейска енергийна политика, което да бъде нещо подобно на общата селскостопанска политика. Три години по-късно установяваме, че тази идея наистина е добра. Тя се радва на подкрепата на Европейския парламент, сега е необходимо законодателството, което е изработено да се приложи в страните членки, е необходимо са още малко средства за изграждане на трансгранични връзки и са ни необходими още допълнителни решения, допълнително законодателство за свободна търговия на а, енергия. По този начин ние ще постигнем а, а, достижими и стабилни цени на енергията. Благодаря на председателя Бузък. Виждаме, че е, вие с е, много е, плам и желание работите по тази тема от името на Европейския парламент. Комисаря Оттингер, за съжаление, не може да присъства. В последния момент му се появи друго задължение. Но сега ще дам думата на господин Филип е, Лоу, генерален директор от генерална дирекция е енергетика. Той е много отблизо и внимателно следи работата на нашата комисия. Е, винаги е готов да изслуша позицията на Европейския парламент. Е, госпожо председател, дами и господа депутати, с радост участвам в това заседание. Представлявам комисар Оттингер. Той участва сега в подписването на споразумението за Южният коридор от Баку, който ще изиграе много голямо значение за газоснабдяването на Европа. Искам също така да благодаря специално на литовското председателство за организирането на настоящата среща. Диалогът между националните парламенти и Европейския парламент никога не е бил толкова съществен. Той има критично значение за осигуряване на конвергенция между националните политики и европейската политика. Само така можем да постигнем общите си цели. И бих казал, че този дебат се провежда на, в много подходящ момент. Комисия, от комисията се иска през януари да оповести предложения за следващите два европейски съвета през февруари по конкурентоспособността и след това съвета по енергийните цени и енергийният пазар и бъдещите рамки за периода след 2020 година. За тази цел трябва да работим заедно Европейският парламент, съвета и Европейската комисия за перспективите след 2020 година. Това е нещо доста различно от целите за 2020 година, които бяха формулирали през 2008 година. Значи, имаме така наречен това, което бих казал, че е една идеална буря във връзка с енергийната политика и особено въздействието на финансовата криза, която засегна инвестициите при нашия преход към нисковъглеродна економика. Случи се Фокушима, която също ограничи нашите възможности. Имаме революцията на шистовия газ в САЩ, която увеличи разликата в конкурентоспособността между Европа и Съединените щати. А също така имаме загреженост във всичките наши страни за цените на енергията, защото цените на енергията се увеличават, особено поради голямото търсене на азиатските страни за изкопаеми горива. Именно в светлината на тези факти, когато разглеждаме нашите традиционни и отдавнашни цели за създаване на единен енергиен пазар в Европа, по-специално за електричество и газ, можем да заявим, че а, завършването на този вътрешен пазар е а, нещо, от което не трябва да се отказваме и няма да се откажем, независимо от това какви са нашите политически цели през следващия програмен период. И може би си спомняте от пътната карта за енергетиката а, за 2015 година, която не е с някаква стратегия, а, само а, излага възгледите на Европейската комисия, какво трябва да бъде направено при всички обстоятелства. И един, един от тези, една от тези цели е завършването на вътрешният пазар, за да имаме много повече електричество, електроенергия, а, интелигентни инфраструктури, по-висока енергийна ефективност. Само така ще постигнем нашите цели. Тоест, наш дълг е да създадем обстоятелствата, за да може да направим този преход на най-низката възможна цена, като завършим вътрешният енергиен пазар. Това ще бъде само по себе си значителен принос за възстановяването на нашите економики в най-общ смисъл. Не само комисията и парламента са съгласни по тези основни въпроси, консултациите след публикуването на зелената книга на комисията даде повод за разговори и широк консенсус и подкрепа за по-нататъчното интегриране на пазара. В никакъв случай не трябва да се съгласяваме с по-нататъчното раздробяване на пазара. Новото раздробяване на пазара. И е, резултатите от работа на нашите консултанти показва, че цената за незавършването на вътрешния пазар ще бъде между 40 и 70 милиарда евро годишно. Толкова ще, струва, ще ни струва незавършването на вътрешния енергиен пазар, т.е. ще загубим неговите предимства, ако той не бъде завършен. Предимства е за всички страни членки, за всички промишлени отрасли. Каква ще е нашата политика за периода след 2020 година? Каквато и да е тя, тя трябва да бъде економически ефективна. И а, вътрешният енергиен пазар е условие за успеха на подобна политика. Ние в комисията правим всичко възможно, за да разясняваме този въпрос, за да може всички да са наясно с задълженията си за прилагане на законодателството свързано с вътрешният енергиен пазар на Европейския съюз. Не се умоляваме да повтаряме економическите доводи в полза на подобен енергиен пазар. Но в никакъв случай не трябва да смятаме, че енергийният пазар е нещо, което ще прескочи незабавно от национално на общоевропейско равнище. Необходимо е да продължаваме да инвестираме и търгуваме с енергия. Първо с нашите съседи, защото връзките с съседите са първата стъпка за постигане на нашите общи европейски цели. Солидарността, която вече проличава в газовия пазар, трябва също да се види и в пазара на електроенергия. Въз основа на съществуващото законодателство и с помощта на това, което спомена господин Бузек в своя доклад и други инициативи, трябва да завършим а, общоевропейската енергийна мрежа. За това е необходима обществена подкрепа, особено за възобновимите енергоисточници, но също така и за капацитетните пазари. Бих искал да кажа, че едно е а, напълно ясно, като основен принцип пазарите а, може би не са най-ефективният инструмент, но са най-малко лошият инструмент, ако мога така да кажа, за а, получаване на енергия в достатъчни количества и на приемливи цени. в някакъв съблазанта да се прилагат краткосрочни мерки, които в дългосрочен план ще бъдат вредни за пазара, трябва да бъде, на нея трябва да се противопоставяме. Нека ви дам някои примери за това. Най-напред страните членки трябва да приемат нов е, и е, всеобхватен подход за това как да се намесват в пазара. Намесата и изкривяването на пазара може да става на различни нива. Било чрез така наречената защита на потребителите, чрез регулиране на цените, разбира се, преходни периоди във всички случаи ще бъдат необходими, също така отстъпките за енергоемките промишлени отрасли, които понякога се правят, също изкривяват пазара. И не на последно място, така прекалено щедрите схеми за поощряване на възобновимите енергоисточници. Осигуряване на публични субсидии само за националните производители, за да може да се постигне определено ниво на капацитета. Всичко това има много сложни въздействия, много често отрицателно въздействие върху енергийния пазар. Е, и много често това става дума за трансгранични въздействия. Особено когато става дума за висококапацитетни е, е, проекти, мерки. Трябва да следователно да се борим за конвервенция, не дивергенция, схождане, а не разхождане на националните политики. И нещо, което а, а, господин Бузек спомена. Не можем а, да се а, примиряваме с неуспеха за прилагането на сключени си споразумения, било на законодателно равнище. Това, което е, е постиг договорено в парламента и парламента трябва да бъде изпълнявано. Не можем да вредим на вътрешния пазар, като не транспонираме или не изпълняваме прието законодателство. И комисията няма да се колебае нито за секунда а, да, на, ясно да налага това. През 2009 година бяха приети законодателствени мерки, които трябваше да бъдат транспонирани до 2012. Сега, вече, дори две години по-късно, вече има най-малко 12 случая, където не са транспонирани тези законодателни актове. За 9 комисията приема смерки, за достаналите 3 искаме становище на страните членки и допълнително. Сега оценяваме доколко националното законодателство отговаря на тези европейски законодателни актове. Като имаме предвид огромните инвестиционни нужди, необходимо е да има достатъчен капацитет за производство и пренос. И обратно. Ако няма пазар, няма да има инвестиции, достатъчно ефективни най-малкото. европейският, единният европейски пазар ще осигури инвеститорите с необходимата регулаторна стабилност и стабилност на цените, за да може пазара да функционира ефективно. Комисията ще продължи да използва правомощията си, за да насърчава страните членки за пълно изпълнение на законите. Един от резултатите на днешния дебат ще бъде да допринесе за обръщане на вниманието на, за европейско решение във връзка с цените на енергията. Както се казах и по-рано, през февруари ще имаме Европейски съвет по въпросите на конкурентоспособността, а след това а, за цените. Тук подчертавам а, а, ролята на националните регулатори, регулатори АЕНСА, установи, че цените се дигат в Европа средно с 45% за електричеството и 10% за газа. Значи, това е във връзка с данъчно облагане и други елементи. Значи, трябва да видим такси, данъци, цена на производство и така нататък, какво е виновно, какви са, какви са причините за това увеличаване на цените в много отрасли цената на енергията е до 50% от техните разходи. Разбира се, в различните страни членки положението е различно. Но колкото по-малка е тази цена, толкова по-висока ще бъде конкурентоспособността съответните министри, е, министри на национално, министри на национално равнище играят своята роля за контролиране и насочване на тази политика. Те трябва да вземат предвид националните реалности, регионалните реалности при формулиране на своята политика. Нашия ком, комисар много често казва, че правителствата едно казват, а пък друго правят думи и всички страни подкрепят пазарния подход, но на практика често правят нещо различно. Опитват се да защитат бизнеса и домакинствата от високите цени на енергия. Най-добрият начин е не чрез регулиране на цените, а чрез осигуряване на възможност за пазара да осигури справедлива, разумна цена – а, на енергията. Инвеститорите винаги искат по-високи цени, потребителите по-низки цени. Трябва да видим а, как да осигурим достатъчни стимули на едните и на другите, за да се намери правилното решение. Благодаря. Благодаря на Филип Лоу за изказването му. Сега започваме дебат. Изключително много хора са се записали и затова е необходимо да се спазва точно отделеното време за изказвания. Как се разбрахме за изказванията? Ще редуваме изказванията. Двама национални депутати и след това един евродепутат. Двама, един, двама, един и ще вървим така. Ще дам по две минути за изказване. 20 човека са се записали. Започваме. Не. Между другото, който иска да се изкаже, трябва да попълни документа Request for Speaking Time, който е раздаден. И можете, разбира се, да го попълните и да не го дадете. Започваме веднага с бюрите Визайте от Литва. Член на Комисията по економика в своя парламент. Благодаря. Имате думата. Gerbiama ponia pirmininkė, е, noriu padėkoti visiems. Госпожо председател, искам да благодаря на всички основни оратори, които се изказаха вече. Като депутат в Литовския парламент, много се зарадвах а, да чуя какъв е напредъка по време на литовското председателство в сферата на енергетиката. Завършването на вътрешния пазар на Европейски съюз в сферата на енергетиката е един от основните приоритети. Това трябва да бъде основна цел за нас по време на следващото десетилетие. През следващото десетилетие и по-нататък не би трябвало да имаме енергийни острови в Европа. Независимо от всички усилия за либерализиране на пазарите и за прилагане на третия енергиен пакет, последното десетилетие цените на енергетиката, на енергията, извинете, се покачиха. Потребителите не са активни, не сменят доставчиците си, а пък доставчиците не действат прозрачно при увеличаване на цените. Що се отнася до преговори за цените с трети страни? Тук трябва да се опитаме да говорим с един глас. Това не трябва да бъде обаче еднократна декларация. Трябва да се опитаме да постигнем конкретни резултати. Искаме по-единна европейска политика за шистовия газ, например, и по последователна, единна политика за възобновимите енергийни източници, за да имаме конкурентни цени. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на Саятоя, заместник-председател на економическата комисия в Косово. Кара сеньора Сартори, я волю реинграциаре. Скъпа госпожо Сартори, искам да благодаря от името на Косовския парламент за това, че поканихте нашата делегация. Ние сме от комисията по е, е, економическо по економика и развитие, за да участваме е, в е, дискусията за единия европейски пазар по енергетика. Благодаря ви. Бих искала да говоря за това какво се случва в Косово и какво е бъдещето на страната. Много се радваме, че ще има единен пазар и че се споменават Западните Балкани, страните от Западните Балкани, като членове на бъдещия единен енергиен пазар. Косово бе изправено пред много проблеми в много сфери и енергетиката бе една от тези сфери. Системите за препращане, свързаността и така нататък. Всичките, е, изнете, едно от а, постиженията ни е разпределение на приватизацията на електроразпределителната мрежа. Имаме споразумение с Сърбия за енергетика и се надяваме да вървим в посока енергиен пазар. Що се отнася до общностното законодателство, мога да кажа, че в нашия парламент всеки един законопроект се проверява за е, съвместимост с европейското законодателство и нашите регулаторни органи трябва да имат е, по-голямо сътрудничество с вас, за да се избегнат евентуални проблеми, които могат да се появят, за да може Косово да се подготви да стане една ефективна и ефикасна част на единния пазар в бъдеще. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря ви за това, че ни поздравихте на италиански. Беше отлично. Сега давам думата на Пилар Дел Кастио от НП. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички панелисти и най-вече на литовското председателство. Това е, а, е, сегашното председателство на съвет, разбира се. Исках е, да задам един въпрос, като се обърна към генералния директор Филип Лоу. Въпросът ми е следния. Европейската комисия ще излезе с, едно, с една комуникация, едно съобщение, свързано за, с енергийната политика, климатичните изменения Става дума за, може би, края на януари, когато ще се случи това, поне така ни бе казано в нашата комисия. Ще стане дума за бяла книга или нещо подобно. Исках да попитам в този смисъл, Що се отнася до постигане на целите, свързани с климатичните изменения, има много дебати и в Европейския парламент и на други места. Какво предвижда Европейската комисия? Може ли да ни кажете какво планирате, защото това вероятно ще окаже силно въздействие върху различните възможности енергийни източници. Благодаря. Благодаря, Пилар. Дионисиус Стаменитис има думата член на комисията по търговия на Гърция. Имате думата. Агапети Благодаря, почитаеми депутати, почитаеми евродепутати. Европейската енергийна политика е изправена пред големи предизвикателства по-настоящем. Защо? Защото е много трудно да се осигурят а, постоянни източници, които да гарантират ниски цени на енергията за гражданите и фирмите. Също така трябва да се намалят емисиите на CO2. Голямото предизвикателство в Европейския съюз е да намалим използването на конвенционални енергийни източници и да се стигне до определени прагове. Имаме крайни срокове. 2014 година бе крайен срок за вътрешен пазар, постигане на вътрешния пазар. Вече 2015 година всички държави членки трябва да бъдат взаимосвързани, чисто енергийно. След това има и международни споразумения за климатичните изменения. Е един от най-трудните аспекти при развитието и, и постигането на всички тези цели е потреблението на енергия на високи цени. Приоритетите на гръцкото председателство бяха следните. Първо да се постигнат целите ни за 2012 година и прилагане на мерките за тази цел и след това завършване на политическата рамка, що се отнася до хоризонт 2020 година за постигане на устойчиво развитие с до... добри цени и по-добра енергийна сигурност. Е, новаторството, разбира се, може да, постигне, да ни помогне за постигането на тези цели. След това искам да ви припомня, че една от основните цели на енергийната политика е сигурността на доставките, конкурентоспособността на индустрията в Европа с е, цени, които на международно ниво са конкурентоспособни и са добри за крайния потребител. Това е изключително важно за семействата и за индустрията, която трябва да остане конкурентно способна. Благодаря. Давам думата на колегата от Норвежкия парламент. Благодаря. Един добре функциониращ пазар зависи от физическата инфраструктура и добрата свързаност на тази инфраструктура. В скандинавските страни имаме един интегриран, добре функциониращ пазар на електричество, който се подкрепя от интерконектори между отделните държави. Това ни даде възможност да направим нов пазар между Норвегия и Швеция за издаване на сертификати за ВИ. Това е отлично за насърчаване на по-доброто развитие и по-нататъчното развитие на ВИ. На базата на този опит смятаме, че един добър вътрешен пазар би се основавал на взаимосвързване и и залагане на интерконектори. Смятаме обаче, че механизмите за капацитет в отделните държави членки изкривяват пазара и могат да бъдат пречка за изграждането на тези интерконектори и по този начин да не може да се постигне взаимосвързане. Норвегия, като производител на енергетика, може да балансира с ВИ посредством също природен газ и водно-електрическа енергия. Трябва обаче да се разбере, че тези доставки изискват много предварителни инвестиции. Ние имаме нужда от сигурни, сигурно търсене, за да го направим. Смятаме, че механизмите за изграждане на капацитет трябва да бъдат избегнати, но ако това се направи, те трябва да включват интерконектори. Ако не, е, смисъл, економическия смисъл за големите проекти, един от тях е с Великобритания, другия е с Германия, ще бъде неясен и бъдещето също. Дори това може да се окаже а, унищожително за тези проекти. Благодаря. Давам думата на Викторио Проди. Благодаря. Първо искам да подчертая за... Искам да подчертая, че е много важно европейското измерение – Необходими са инвестиции в технологии, които са много по-ефективни и ефикасни при преноса на енергия. като непостоянното поддържане на високо напрежение. Това е гръбначният стълб на Европейския съюз, който трябва да разглежда различните източници като един източник. Така ще има по-голяма възможност за използване на електрическата енергия в подкрепа на вятърната енергия. Нещо като резервен вариант. Свеждане до минимум на съхранението на енергия. Това е, може да стане с европейска инфраструктура. Трябва да се борим, за да стане това факт с еврооблигациите в максимално кратки срокове. Искам също така да подчертая, че ние бихме могли да направим една система при производството на енергия от ВЕИ, биомасата по-специално, и и необходимостта за поддръжка на почвата, е, както и адаптирането към климатичните изменения. Това е една синергия, която може да се постигне в полза на сигурността на почвата, както и енергийните доставки. Благодаря на колегата Проди Давам думата на Ани Хат Зейбески, председател на Комисията по промишлеността, търговията, природните ресурси и технологията в Турския парламент. Имате думата. Hemen söz olarak sizleri saygıyla Искам да ви поздравя най-сърдечно от името на Турския парламент и аз ще се опитам да говоря бавно, както ни препоръчахте в началото. потреблението на енергия и вътрешния европейски енергиен пазар са много важни теми и за Турция. Мисля, че Турция е важна държава в този комплекс от теми. Завършването на а, вътрешния енергиен пазар и осигуряването на стабилни доставки на изгодни цени а, са а, нещо, а, в което Турция играе важна роля. Европа а, няма обаче богати залежи на енергийни източници. Тези залежи, тези ресурси са по-скоро в Близкия изток и в Азия, така че Турция може да изиграе ролята и трябва да изиграе ролята на мост между двата континента. Европейския съюз е важен потребител на електроенергия. Турция е най-западната държава в веригата на производителите на енергия, затова Турция трябва да поеме и да изиграе важна роля. През последните години е, наблюдаваме едно увеличение е, от 1,6 на потреблението на енергия. Цел на Турция е да, да увеличи ефективността на своето потребление. В тази зала присъстват много важни представители на Европейския съюз. Знаете, че Турция е страна кандидатка. И в този смисъл е много важно да се премахнат всички пречки е, пред е, започването на преговори по глава енергетика с Турция. Много съжалявам, че в хода на интеграцията, към която всички се стремим, тези пречки още не са премахнати. Камера. Розалин Скот има думата от е, Камерата на лордовете, което отговаря за енергия, земеделие, и много други въпроси. Good morning, thank you. Uh... Добър ден, благодаря. През май тази година комисията, на която съм писател в Камерата на лордовете, публикува документ по този въпрос, който се казваше нито една държава не е енергиен остров. Много се радвам, че заключенията в нашия доклад съвпадат с изказаното на, от, авто, от нашите оратори тази сутрин, особено що се отнася до взаимосвързаността и завършването на вътрешния пазар. Голямото предизвикателство в нашия доклад обаче бяха инвестициите, защото нашето проучване показа, че е са необходими 1 трилион евро, които да бъдат инвестирани в целия Европейски съюз до 2020 година. Съвсем наскоро проведахме един семинар в Лондонското Сити, където говорихме по този въпрос с инвеститори. Има много трилиони евро по цял свят. Лошите новини обаче са инвеститори те е, смятат, е, че не е ясна политиката в Европейския съюз и на ниво държави членки, затова не биха искали да инвестират. Е, мисля, че тази идея вече се превърна в голяма дилема. Но идеята за несигурността, за високите цени трябва да бъде балансирана с други елементи. Опасността е, че като се вземат решения, с които се отговаря на съответен краткосрочен приоритет, то това трябва по-късно да бъде ребалансирано с други мерки. Това дава една политика, която се люлее в едната или в другата страна, което пречи на инвеститорите. Един пример. Целите за ВЕИ до 2020 година. Те насърчиха инвестиции в сектора. Несигурността обаче след тази дата вече пречи на инвеститорите и не им дава достатъчна сигурност. Затова смятаме, че целта за декарбонизация трябва да бъде за след 2020 година. В нашия доклад също се казва, че трябва да има също фокус върху местното разпределение на енергия енергетика и подпомагането на потребителите, които да намалят потреблението си на енергия. Благодаря, колегата Гьобелс има думата. Thank you, Chair. Um, the, when the... Когато uh, комисарят uh, даде началото, така да се каже, на един вътрешен пазар, заяви, че цените ще паднат. Сега представител на комисията Филип Лоу каза, че първо трябва да бъде завършен единия пазар, след това ще паднат цените. А, в момента наблюдаваме по-слаба конкуренция на вътрешния пазар. Второ, потребителите, потребителите не могат да преговарят с големите компании, които осигуряват енергията. Говорим за най-различни горива, за биогорива, дори за шистов газ и така нататък, но Енергийният пазар не е като другите пазари. Да, десети от цялата енергия в е, е, е, съвета се продава от държавни компании. Така че в този сектор се сключват между държавни договори. И винаги Има спекулация на тези пазари. Всеки танкер е продаден дори преди да е, е натоварен, така да се каже. Това е пазар, който се доминира от е, шепа е, фирми и ние никога не можем да постигнем по-добри цени за, за потребителите. Проблема на нашите общества, че имаме все повече енергийно бедни хора, които се опитват опитват да оцелеят. Grazie. La parola ora al Маниус. Благодаря. Маниус Брунер има думата. Депутат в Федералния съвет в Австрия. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen. Благодаря госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за интересните изложения. Благодаря за инициативата на Литовското председателство. Искам да направя три коментара. Първо, е, съгласен съм, че в дългосрочен план е, трябва да ограничим и да спрем субсидиите, тъй като целта на всяка една е, субсидия трябва да бъде достигането на пазар на зрелост, след което субсидията да спре. Освен това, в миналото ядрената енергетика и производство на енергия с въглища също бяха субсидирани, така че аз мятам, че и в дългосрочен план трябва да спрем субсидиите, за да дадем шанс на възобновяемите енергийни източници инвестиции да постигнем траен енергиен преход. Второтния ми коментар е свързан с темата за инфраструктурата. Да, ние имаме спешна нужда от е, инфраструктура, най-вече от далекопроводи за високо напрежение. Всичко това е необходимо за промяна на енергетиката в е, Европа, защото е, вятърът духа в северна Европа и така произведения ток трябва да може да бъде транспортиран до Алпите е, например, е, защото е единствената възможност за съхранение на енергия са хранилищата в е, Алпите. Тоест, необходимо е да се направят решителни стъпки в тази посока, да се направят също така и големи инвестиции. В някои страни членки вече десетилетия тече дискусията дали могат да се изградят далекопроводи за 308 киловолта. Третия ми е, коментар. Muss е, die Produktion vom Netz е, getrennt werden, keine Frage, aber auch hier Темата за разделяне на собствеността върху преноса и производството е, всички фирми в Европа се третират по един и същи начин, както големите, така и много малките и това води до, меко казано, странни а, резултати и увеличава много бюрокрацията за, за фирмите. Мисля, че а, Европейския съюз а, трябва да а, приеме по-специфични правила. Давам думата на Паблос Матус Маскареньо депутат от Испанската камера. Sí. Gracias, señora presidenta. Eh, благодаря, госпожо председател. Ние сме напълно, напълно съгласни с целите за изграждане на единия вътрешен енергиен пазар. Той ще има решаващо значение за бъдещата енергийна сигурност, за намаляване на цените, и за бъдещето развитие на отрасъла. Искам да се позова на нещо, което а, господин Бузе каза за реиндустриализацията на Европа и страните членки. Той с пълно право посочи, че е необходимо цените на енергията да бъдат колкото може по-низки. А за да постигнем подобно намаляване на цените е необходимо да актуализираме, да усъвършенстваме мрежите, взаимовръзките и да изпълним проектите от общ интерес едва ли всички цели ще бъдат постигнати, например 10 цел. Необходимо е допълнително финансиране от страна на Европейския съюз, за да можем така наречените енергийни острови да бъдат свързани с общата енергийна система на Съюза. Абсолютно необходимо е да преценим какви фактори влияят върху цената на енергията. Само така ще осигурим конкурентоспособността на европейската промишленост и ще можем да се конкурираме с нашите партньори извън Европа. Когато имаме една ценова структура в даден отрасъл, Очевидно не всички участници е, се радват на едни и същи е, лихвени проценти. Има също така и фактор цена на производство е, и така нататък. Трябва да можем да сравняваме тези фактори. Сега господин Романа Отто, член на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря на всички колеги от националните парламенти, бих искала да ги попитам следното. Как виждате по-нататъчното развитие на вътрешният пазар? Беше обявен трети пакет мерки за либерализиране, защото втория пакет се оказа недостатъчен. Говори много за субсидии, субсидии, които постепенно трябва да бъдат а, премахнати. Но въпросът е дали колегите от националните парламенти са съгласни, че са необходими по-уеднаквени, хармонизирани европейски правила за субсидиите, особено за субсидиите на възобновимите е, енергоисточници. Може би са необходими и някои нови изисквания във връзка с съхраняването на енергията. Необходимо ли е и там да имаме един е, европейски пазар вместо 28 е, различни подхода? Необходимо е да имаме обща европейска политика и по отношение на различните източници на енергия, защото в момента имаме твърде различни подходи. Примерно подходът на Германия и на Обединеното кралство са много различни. И това а, също създава проблеми. А, това е а, първата част от въпросите, които си задавам. А, въпросът е също така и за нашата енергийна политика до 2030 година. А, това бе споменато, но бих искала да знам какво вие, представителите на националните парламенти, мислите по този въпрос до 2020 година и след това. Какво от това, което сме направили до сега е било правилно и какво не? Бих казал също така да чуя нещо за европейските пазарни механизми а, по този въпрос а, за а, системата за търговия с емисии и така нататък. А също така и какво мислите за нашите цели за намаляване на парниковите газове за ВЕЙ и по други въпроси. Благодаря, Роман. А сега давам дума на господин Станислав Иван, на член на, на Комисията по економически въпроси от Полският парламент. Благодаря, госпожо председател. Енергийните цели на Пол, Полша съответстват на европейските. Конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчив растеж. Това е триадата, на която ние сме се спрели. Но както и господин Бузек каза, особено важно е да имаме конкурентен енергиен пазар. А това изискване се свежда до няколко въпроса. Първо, взаимовръзки, така наречените интерконектори, особено между Централна и Източна Европа, ускоряване на доизграждането на инфраструктурата. А, и тук влиза и въпроса за интелигентните мрежи, така наречените smart grids. Също така, трябва да обърнем повече внимание на използването на местните капацит, местния капацитет на страните членки на Европейския съюз, за да можем да гарантираме сигурност на енергийните доставки. Както и други страни членки, Полша има пълна свобода в подбора на своят енергиен микс. Продължаваме да използваме различни енергоисточници, но въглищата ще останат ключов фактор в производството на енергия в нашата промишленост. ВЕИ също така ще имат много голямо значение, все по-голямо. Ще използваме и повече природен газ с откриването на терминала в Швиноище. А също така и ще използваме газ от терминала в остров Кърк в Харватия. Тоест, е, това са альтернативни източници, на които разчитаме. Енергийният микс е, а, зависи много и от вземането на инвестиционни решения от онези, които ще участват в неговото изграждане. Тоест, необходимо е преди всичко да мислим за потребителите. Някои от е, възобновимите енергоисточници се развиват много бързо и се оценява, че до 2020 година те вече ще бъдат достатъчно конкурентоспособни. Тоест, е, ще трябва да бъдат премахнати субсидиите за тях. Иначе ще сме свидетели на изкривяване на условията за конкуренция, което пък от своя страна ще увреди общата конкурентоспособност на пазара. Биск ми се да спомена и нещо за политиката във връзка с измененията на климата след 2020 година. технологиите, с които се борим с факторите, които водят до изменения в климата, са многобройни. Обръщаме голямо внимание на, енергийни, на чистите енергоисточници. Благодаря. Благодаря но моля, спазвайте определеното време от две минути, за да има време за всички, които искат да се изкажат. А сега? Господин Кристен Чикиеро. Член на Комисията по енергетика на Румънския парламент. Благодаря госпожо председател. От името на Румънския парламент искам да благодаря за инициативата да обсъждаме бъдещето на нашата енергийна политика. Ние правим усилие да осигурим нашата енергийна независимост. И във връзка с това сме изправени пред две големи предизвикателства – първо да осигурим доставките от природен газ и И второто голямо предизвикателство за Румъния е фактът, че ние самите имаме огромен потенциал за производство на енергия чрез възобновими, възобновими енергоисъчници. Особено става дума за а, хидроенергийни централи. Затова искам да поставя няколко въпроса на господин генералния директор. Първо, на какъв етап се намира проектът за регламентиране на цените на енергията? Има ли схема за възобновимите енергоисточници? И какъв напредък е направен, какво, какво е направено до сега по пътя на подобна регламентация, за да можем също така да оценим и какви са екологичните рискове на използването на шистовия газ. Благодаря. Давам думата на Андрес Барея, евродепутат. Благодаря. Дебате ме парece muy интересно. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за изключително интересния дебат. Представителят на Европейската комисия каза, че субсидиите действат като изкривяваща сила на пазара. Има различни дела, които се разглеждат или поне ще бъдат разгледани в съдилищата. Искам да попитам колко са тези дела. След това за графиците. Как, кога трябва да бъде завършен единия енергиен пазар според Европейската комисия и каква е ролята на ВЕИ? Бихме искали да разберем това от Европейската комисия. Каква е ролята на ВЕИ, каква ще бъде тя през Европа, извинете за Европа, през 2020 година. Благодаря. Сега с удоволствие давам думата на Родна Рада, бивш колега от Европейския парламент, който сега е председател на Комисията по економически въпроси в Словакия. Имате думата. Microphone, please. Microphone. Okay. So, I forgot, you know, just its function. Забравих как функционираха нещата тук. Благодаря ви, че ми давате думата, госпожо председател. Благодаря на комисията и на парламента за това, че полагат усилия за завършване на вътрешния енергиен пазар, за да няма вече енергийна изолация в много държави. Сигурно всички си изпомняте газовата криза 2008-2009. Тогава спряха доставките на газ в Централна и държави. За това е много важно да свържем мрежите за електричество и газ, за да избягваме такива ситуации. Приветствам общ... проектите от общ интерес. Имаме два такива проекта в Словакия. Става дума за свързване на газопроводи между Польша, Унгария, както и други а, за електрически мрежи с Унгария. Така че това е отлично, че Европейската комисия и други институции участват при хармонизирането на енергийния пазар. Романа Джордан каза нещо. Тя ни попита като представители на националното парламент и какво мислим за субсидиите, за изкопаеми горева и веи. Мисля, че и комисията и парламента трябва да хармонизират тези правила, защото националните регулатори често не действат така, както би трябвало да действат трябва да намалим регламентацията, но да гарантираме независимостта на тези организации. Това е много важно. Искаме фирмите да удържат на економическата криза, иначе няма да тръгнем напред. Лина Валсис има думата сега, съместник председател на Комисията по европейски въпроси на Литовския парламент. Грация, грация, президенте. Гербеми колегос. Благодаря, госпожо председател. Ефикасността на енергийните пазари в Европа разчита само на това, колко бързо Европейски съюз взема решения за инвестиции. Имам предвид в остарелите изкопаеми горева или обещаващите новаторски модерни ВИ. Говори се за спиране на субсидиите на ВИ. енергетика, Искам да развенча един мит. Говори се, че има много средства, които се заделят за тях. Ако ветрената и слънчевата енергия получат субсидии, те ще дадат наистина много рентабилна енергия. Дания ни го показва на практика. В същото време се подкрепят атомните електроцентрали вече 50 години. Това са огромни пари. ВЕИ са единствените, които ще ни гарантират независимост и сигурност на доставките. Нека народа реши каква енергия иска за бъдеще. В Литва имаше референдум против ядрената енергетика и много се надявам да не построим нов, нова атомна централа. Трябва да се инвестира в мини проекти. Нека всяка сграда да си има възможност за производство на енергия от слънчева светлина или нещо друго. Моля Европейския парламент да подкрепи директивата за съхранение на енергията, която ще бъде произведена от домакинствата. Имаме нужда от интелигентни мрежи, защото иначе няма да има ефективна и ефикасна взаимосвързаност и ВИ няма да бъдат използвани добре и много трябва да внимаваме. Трябва да се борим с лобистите, защото те са много активни по отношение на изкопаемите горива и шистовия газ. ВИ са много ефтини и за това лобистите ще направят всичко, за да ги унищожат. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Джан Луко Бенамати депутат в комисията по економически въпроси, търговия и туризъм от Италианския парламент. Президента, Комисионна активитà продуктиве. Йо, ринграцио... Eh, благодаря. Много ви благодаря. Наистина тук се появи от въпросите, които е в сърцевината на въпросите и в моята страна. Става дума за един общ европейски пазар единен и общ в сферата на енергетиката. За мен това е необходимо. И преди беше така и сега е така, защото се намираме в криза. Трябва да дадем конкурентно способност и пространство за дишане на, на дружествата в национален европейски план. Затова искам да кажа две неща, защото а, наистина са изключително важни и двата въпроса. Еднаният въпрос беше за инфраструктурите и другия беше за правилата. Що се отнася до инфраструктурата и взаимосвръзката между тях, това е много важна тема. Има един един въпрос който е свързан и с капацитета за производство на регионално ниво в отделните части на нашия континент, в отделни държави. Има държави, които имат огромна възможност да произвеждат ВЕИ, други като моята, които имат възможност да произвеждат електричество и от газ. Така че според мен това е един елемент, който би трябвало да влезе като елемент от нашето мислене. Също така изключително важни са доставките. Говорихме положително за отварянето на Южния коридор, но е важна също така и темата за използване на резервите, които се откриват в източното Средиземноморие. Що се относя до правилата, трябва бързо да се приложи третия енергиен пакет с свободен достъп до националните пазари. Според мен това е задължително условие, за да може ясно да се изгради един пазар на европейска енергия, който да бъде конкурентоспособен и който да дава едни и същи условия за работа на всички, така че всички да са равни. И накрая. Отвъд всичко това в момента, докато говорим за целите, които Европейската комисия и защо Европа ще си даде за 2030 година, трябва да знаем, че всички тези цели няма да бъдат достигнати без да има дисбаланс, ако не дадем в този период един тласък на един силен, единен енергиен пазар. Благодаря, давам думата на Игор Раденович, председател на Комисията по економика на Харватия. Мадам Че, ladies and gentlemen, dear colleagues, dozvolite mi evo na hrvatskom da na početku pohvalim sve učinjene Позволете ми да говоря на хрватски. Е, искам да ви благодаря за вашите усилия и да ви поздравя за успехите в прилагането на третия енергиен пакет и за всичко това, което беше постигнато по времето на литовското председателство. Въпреки, че имаме много въпроси без отговор, засегнете вече от е, е, колегите. Е, искам да подчертая, че е, най-важният въпрос е за изграждането на инфраструктурата, така наречената инфраструктурна революция, ако мога така да нарека в е, Европейския съюз. Точно както каза господин Бузък, това е много важно за възстановяването на индустрията в Европейския съюз. Много е важно да се създадат правила за регулацията, но също така и за доставките за производство на енергия на целия а, пазар. Важно е също така да си сътрудничаме и с държавите на изток от Европейския съюз и на западните е, Балкани. Затова искам да напомня на всички, че днес в Баку се провежда важна средства, на която още веднъж се подчертява, че альтернативният южен коридор за доставки на газ ще бъде изграден. На тази среща в Азербайджан, в е, Баку, е, ще бъдат представени представени и ръководителите на държавите от западните държави и се очаква да бъде подписано споразумение за доизграждане на капилярната мрежа в този регион. Благодаря. Думата има Давиде Крипа от Камерата на депутатите от Италианския парламент. Госпожо председател, първо искам да ви благодаря за гостоприемството и за темите, по които днес задълбочено а, говорим, разбира се, трябва да се опитваме да подходим аналитично към тези въпроси, но а, би ми се искал да поговорим и за темата за свърхкапацитета за производство на електроенергия. Това е тема важна в нашата държава и в другите европейски страни. Какво се прави в такъв случай? Какво правят страните членки с своя свърхкапацитет? Има периоди, в които произвеждаме повече, отколкото ни е необходимо, след което се взима решение да бъдат закрити определени съоръжения. Има ли някакви критерии за подбор? подбор? Чисто економически ли са те или ще изберем и други е, критерии за е, затварянето на съоръжения за производство? Ще вземем ли, е, например, предвид е, отражението на тези е, съоръжения върху околната среда? Много се надявам, когато бъдат създадени тези критерии, да не се стига до дискриминация. Второ, втория въпрос, който искам да засегна, е централизираното производство и разпределен. Чу, слушаме често за така наречени интелигентни мрежи. Това е едната страна на въпроса. Не знам обаче как е, тези е, интелигентни мрежи се съчетават с централизирания подход е, и с големите съоръжения. Ще има преходен механизъм ли? И защото тези интелигентни мрежи за сега са само на думи и са в сферата на пожеланията. Вътрешния пазар трябва да изглежда по различен начин. Трябва ни известна централизация по отношение на производството, но по потреблението си остава местно. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Комисията за индустрия и развитие от Косово. Госпожо председател, за нас е, е, е много важно, че присъстваме днес на тази среща и обменяме информация, защото все не сме член на Европейския съюз. Косово отделя специално внимание е, в, на развиването на един конкурентен вътрешен енергиен пазар. Ние работим върху разработката на регулаторна законодателна рамка. Косово подкрепя регионални проекти и инициативи. Що се отнася до законодателството в енергийния сектор, искам да ви информирам, че до сега сме е, приели 6 закона в областта на, на енергетиката сред които е закон за доставките на газа, за цените и за ефективността. Към а, а, приятите закони са прияти съответните подзаконови нормативни актове а, от от компетентното министерство, от правителството и от косовския регулатор. Що се отнася до европейското енергийно законодателство, трябва, искам да ви информирам, че Нашето законодателство е, е хармонизирано с втория енергиен а, а, пакет, е, е, което дава добра основа за преструктуриране на енергийния сектор в е, Косово и увеличаване на неговата конкурентна способност. Нашето законодателство третира и други теми, които са важни. За нас насърчаване на производството, сигурност на доставките, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност. Косово има прията енергийна стратегия и правила за пазара. Благодаря ви. Благодаря. Последното изказване. Господин Айконен от Комисията по търговия на Финландия. Kiitoksia mielenkiintoisista alustuksista. Oma kysymykseni koskee... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да участвам в този дебат. А, искам да спомена не само производството, но и разпределението на енергията. Това много често са монополи. Много често тези а, мрежи не се регулират достатъчно добре. Въпросът ми към представителите на панела. Има ли значение кой е собственик на енергоразпределителната мрежа? Дали тя е публична собственост или е частна? Въздейства ли това върху развитието на енергетиката? Дали енергоразпределената мрежа е национална или пък е собственост на предприятия от друга страна членка. Тук е необходима регулация, според мен. Благодаря. И аз ви благодаря. Приключихме с изказванията на колегите. Много ви благодаря за това, че спазвахте времето. Така имаме възможност да получим и сега някои отговори. Започваме с министър Неверович. Пет минути на всеки един от вас. Uh, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря за възможността да изслушам мнение на членовете на национални парламенти от страните членки, както и на депутати от Европейският парламент. Тези изказвания потвърдиха правилността на насоката, посоката, в която се движим. Да обединим националните енергийни мрежи в една единна европейска система. Благодаря много за подкрепата това усилва нашата увереност, че ще успеем да увеличим конкурентоспособността и да въведем ефективност в ценообразуването. Ще вземем предвид всички тези съображения, когато пристъпим към най-важната част от нашата работа, това е прилагането на взетите решения. Мнозина казаха, че много важно е взетите решения и законодателните актове да бъдат прилагани. Както посочихте в някои случаи, преди всичко необходими са резултати, а за резултатите най-важно е прилагането на взетите решения и на законодателните актове. Виждаме, че страните членки са взели предвид сериозността на енергийното положение – имаме още една година срок за прилагане на правилата за общия пазар от страните членки. Сигурен съм, че те ще направят всичко възможно да наваксат изоставането и да се впишат в този срок. И в тази, това отношение нашата дискусия тук беше много полезна. Благодаря, господин министр. А сега ще дам думата на господин Бузек. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми колеги, членове на Европейския парламент, членове на националните парламенти. Благодаря за вашите изказвания. Нека кажа няколко неща, които намирам за важни. На два пъти Европейският съвет обсъжда вътрешният енергиен пазар през 2011 и след това през 2013 година. Това е задължение на нашият Европейски съвет, на съвета на министър-председателите на страните членки, да елиминираме съществуването на енергийни острови. До 2015 година трябва да бъдем напълно взаимосвързани. Не трябва да забравяме този срок. 2012, 2015, не по-късно. До тогава трябва да имаме чудесни трансгранични енергийни връзки. Това първо. Второ, пазар, който е да е в полза на потребителите. Това е много важно за всички ни. Всичките ни усилия трябва да бъдат насочени към нуждите на потребителя. Частни лица, домакинства, предприятия. И е, тук е много важно е сътрудничество ни с е, промишлеността, комуника... комуникационна и интернет, така наречените информационна и комуникационна промишленост и КТ. Когато имаме съветници, брокери, районни или местни, които помагат за избор на производител или на разпределител на енергията, тяхната роля е много важна. Необходимо е и по-последователен подход към ВЕЙ и към шистовия газ. Това е 194-ти е, член от е, Лисабонския договор, където се казва, че всяка страна членка трябва сама да решава какъв да бъде нейният енергиен микс, като вземе предвид всички изисквания на, за опазване на околната среда, разбира се. Това е не по-малко важно, но по този повод може да се каже следното. Ако искаме да установим дали имаме шестов газ в Европа, трябва да опитаме. Трябва да проверим. И това ще има голямо значение за нашата бъдеща конкурентоспособност. Имаше въпрос за институциите, за енергоразпределителните мрежи. Теоретично не, не би трябвало да има значение дали мрежите са публична собственост, държавна собственост или частна собственост. Важно е да бъде разделено производството от енергопреноса и да бъде осигурен свободен достъп до нашите мрежи за всички, както европейски, така и чуждестранни предприятия. Разбира се, методите на възнаграждение, националният енергиен капацитет и така нататък. Всичко това трябва да взима изискванията на общият единен пазар. И затова трябва да бъдем внимателни как действат нашите национални механизми като част от е, общоевропейският единен енергиен пазар, който е в процес на завършване. И още няколко кратки забележки. Господин Гебелс а, а, а, направи важни забележки във връзка с цените. Има тук няколко съображения. Едно от тях е, че индексирането на газовите, на цената на газа, трябва да бъде част обект на следващите преговори за нашата дългосрочна политика, защото а, ние се стремим да имаме свободен пазар и за газ. И нашите пазари на дребно а, и всички други трябва да бъдат съобразени с това. И последното, което искам да кажа е следното. Радвам се, че някои, тук казаха представителите на депутатите от Косово, от Турция и така нататък, че става дума за една енергийна общност. И в тази енергийна общност бихме искали Турция да бъде не само наблюдател, тя да бъде а, пълноправен участник в нея. И много важно е да подготвим стратегията за следващите 10 години за една подобна енергийна общност и как тя ще се развива в бъдеще. Благодаря. Благодаря на председателя Бузек. Сега ще дам думата на Филип Лоу, генерален директор енергетика в Европейската комисия. Колегата Гьобелс обаче иска да добави нещо. Моля, заповядайте. да, само един въпрос. Къде е свободният въпрос, когато имаме картели като ОПЕК? Или пък като Газпром. Мога да продължа да издавам примери. Благодаря. Филип Лоу сега трябва да отговори на всичко. Благодаря, госпожо председател. 21 изказвания, 22 плюс 1 още, 23. Много въпроси събрах към себе си, така че се извинявам, ако не спомена имената на всички, Трудно е все пак. Първото нещо, което трябва да добавя по отношение на всички изказвания е, че всички изразиха притеснени за постигане на общите цели, включително ползата от интегриране на пазарите между нашите страни. Също така трябва да се вземат предвид и специфичните национални законодателства за националния микс, микс и предизвикателствата на взаимосвързането. Все още има такива, особено в Източна Европа. И това определя, се определя от броя на конкурентите на пазара също така. Ако някой се опитва да разработи общоевропейска политика и стратегия за удържане на цените, то тогава той има нужда от един отворен, открит пазар, за да може и европейски и неевропейски конкуренти да се състезават. Не бива също така да се подценява потенциала за по-нататъчно развитие на местни източници, като например там, където има такива изкопаеми източници и когато те могат да бъдат използвани устойчиво. Например, в Румъния, в България, Кипър, там има конвенционален газ, който трябва да бъде използван според нас, за да може да се удържат покачващите се пари, извинете, цени в цялостен мащаб. След това за шистовия газ – ако има необходимата рамка от правила за устойчивостта, на използването. Ние сме направили такава и през януари се надяваме да излезем с съобщение за използването на шистовия газ. Ето ви един потенциален принос. Стига, разбира се, да можем да видим какви са тези изисквания за устойчивост. След това за ВИ. Зумновимите енергийни източници, както е записано в енергийната пътна карта от преди две години, трябва във всеки случай при енергиен микс в 20 държави членки да бъдат основен компонент на доставката на електричество в Европейския съюз, ако гледаме сериозно на декарбонизацията. Защото какъвто и да е нашия, нашата хипотеза, дали ще бъде ядрена или за улавяне на въглерода, трябва да има достатъчно амбициозни планове, е, що се отнася до енергийната ефективност. Отново, те също са много трудни за постигане. Ако искаме ВИ в системата, те трябва да бъдат конкурентно способни без субсидии. Както и природния газ, ядрената енергетика също, за да може пазарите да работят. И така, един от основните елементи на една такава стратегия не е просто да се създаде един отворен, открит пазар, но това да стане по начин, е, при който енергийните ресурси са конкурентоспособни възобновими енергийни източници без субсидии, една отворена система за подкрепа на недостатъчно готови технологии, за да може ВЕИ да бъдат на най-добрите места за тях, като Испания, Гърция, където има вятър и където може в офшорни зони да се сложат тези генератори или пък където има постоянно слънцестоене. Защо влагаме инвестиции за ВИ на места, където условията, метеорологичните условия не са достатъчно добри. И що се отнася до търсенето, и що се отнася до предлагането. И така, основната ни цел трябва да бъде една конкурентно способна нисковъглеродна економика. Може да се диверсифицират източниците на доставки, което е прекрасно. Взаимосвързаността е изключително важна, капацитета, говорихте за него. Това може да допълнително разбие пазара, ако, разбира се, не се отворят нещата към трети страни, за да има ясно оправдание за това. Първо трябва да се види дали има проблем с съответното поколение на, на, на капацитета, с който разполагаме, преди да го правим. Някой казва, че трябва да се хармонизират системите за даване на подпомагане на ВЕИ. Какво имаме предвид? По-голяма дисциплиниране на капацитетите или не? През ноември излязаха указания по тези въпроси за рентабилна система за поддръжка на ВЕИ и въвеждане на механизми за капацитета. Те може би изглеждат а, а, достатъчно подпомагащи, но ние се опитваме за до година да дадем достатъчно строги правила за подпомагането от страна на държави и членки. Правим и разследвания за борба с тръстовете, особено при големите а, фирми и свързани с нефт и други и а, се надяваме да имаме резултати. Те са постигали резултат при, разпред... при разделянето на управлението на мрежите от а, собствеността на върху доставките което може, както знаете, да доведе до а, затваряне на конкуренцията и затова сме до... въвели това разделяне. Към господин Гьобелс, съгласен съм с господин Бюзек, че в европейското законодателство не се говори за собствеността. Държат ли се обаче всички справедливо на пазара? На сметка това зависи от правилата а, на този пазар и конкуренцията на този пазар и дали се прилагат правилата. Ако овладеем ОПЕК, ще можем да го направим. Ако имахме доказателствата за това, щяхме да можем да го направим ефективно и ефикасно. Вие знаете каква е политическата среда, особено що се отнася до ОПЕК. Европейската комисия не се поголеба и започна разследване за доставките газ в Европа от източна Европа и не се поколеба да даде под съд някои от основните играчи, които работят на този пазар в Европа по начин, който не удържа цените. Господин Гьобелс, не съм намерил човек, който да каже, че ще паднат цените, ако се либерализира пазара. Аз лично нямам никакво доказателство. Никой не ми е изпратил такава информация и би било доста скудумно някой да го каже. Един е, вижда нещата по един начин, друг по друг. Не са се повишили драматично цените. Всичко това е записано в нашето съобщение за вътрешния енергиен пазар. Ще бъде също така включено и в доклада в началото на миналата година. Да, трябва още много да направим. Трябва да обърнем внимание на пазара на дребно. Има много оратори, които подчертаха потребността от това да се отворят системите за разпределение и да се съсредоточим върху децентрализирани форми на енергия, което ще даде възможност на пазара да влязат нови лица, нови оператори. Да, остава дълъг път пред нас, но това, че не сме постигнали целите си, не означава, че трябва да се откажем на средата на пътя. Благодаря. Оставих ви малко време, то ни е останал господин министъра. И накрая давам думата на председателя Бузък. Uh, Благодаря. Колегата Гебълс ни зададе много важен въпрос. Мисля, че е, в нашето законодателство не става толкова много дума за собственост, но става дума за е, отделяне на собствеността. Трябва да видим какви са е, обстоятелствата на национално равнище. Законодателството трябва да дава гъвкавост, така както поиска нашия колега от а, Австрия, но също така трябва да се изисква отделя на собствеността, без обаче толкова много бюрокрация. Да, добре, но ако ако няма, ако не е направено това отделено на собствеността, не може да имаме отворен и конкурентен способен пазар. А, Що се отнася до а, монополите, това, много е трудно това да се направи а, с, по отношение на ОПЕК, но а, опита, който имат Съединените щати с шистовия газ може да ни послужи. През последните 10-12 години, 20 години а, наблюдавам големи разлики в цените на нефта на нашия пазар, въпреки силните монополи. А, Но за отслабване на монопол от типа на Газпром а, имаме нужда от а, различни източници. Например, да добиваме шистов газ. Тогава ще бъде по-лесно да разбием тези монополи. Нищо друго не може да се предложи към момента. Благодаря. Виждяхте каква е диалектиката между парламента и съвет и а, комисията. Само съвета липсваше всъщност. Не взехте становище при последния обмен на информация. И така, искам да благодаря на всички участници. Благодаря ви много за изказванията. Много бе полезно. Радвам се, че чухме гласа на националните парламенти и също така колегите от националните парламенти пък чуха какво мисли съвета, какво мисли парламент и какво мисли Европейската комисия. Както знаете, дебатът ще продължи в същата зала днес след обяд в 15 часа. Тогава ще председателства колегата Зенай Кайтис и ще говорим за политиката за енергия в Европа, устойчивата енергия, конкурентоспособността всички докладчици, които участваха, които изразиха своето становище тук, както и всички парламентаристи. Подчертавам го, защото това означава, че служителите не, та всички депутати са поканени без служителите е, в ресторанта за депутати, който се намира а, на приземния етаж в сградата Алтиеро Спинелли след 15 минути. Също така служителите могат да отидат някъде другаде. Има много ресторанти, можете да хапнете другаде. Няма да мога да дойда с а, вас след обяд. А, заместник председателя ще бъде тук. Тя ще участва в работата от името на комисията. Благодаря, благодаря отново. Благодаря, довиждане.